Председателят, госпожи и господа, моля заемете местата си. Обявявам прекъснатата на 12 февруари пленарна сесия за възобновена. Протоколът от заседанието на 12 февруари, както и приятите текстове са налични. Има ли възражения срещу тях?